Президент! Wir hatten es schon. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Добро утро, госпожи и господа. Откривам заседанието. Първа точка от днешния ни дневен ред е изявление на съвета относно правното основание за механизма за оценка на Шенген. Нека още в началото на заседанието най-категорично ви обърна внимание, че не е предвидена процедура за спонтанни изказвания. Колега Ферховщад, äh, beruhigen Sie sich, Ihr Mikrofon ist Колега Верховщад, успокойте се. Микрофонът ви е включен. Няма да имате възможност да се изкажете нападателно днес. Добре дошъл от името на съвета господин министър Бьоцко. Добро утро и на госпожа Маунстрём. Договорих се с госпожа Малмстрем да й дам думата, след като се изкажат председателите на политическите групи. Първо ще дам думата на председателя на съвета на министри, вътрешните министри, министрите на правосъдието. Имате думата, господин Бяцков. Формand øh, Mange tak for muligheden господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа по повод е, дискусията на тази толкова важна тема. Става дума да се вземе решение по един много важен въпрос. Ние сме съгласни с предлаганото решение, защото това е решение в полза на гражданите – макар че понякога подобни решения не винаги са много популярни. Ние предлагаме изменения на правното основание за механизма за оценка на Шеген и е, това предложение не се радва на одобрение но от всички страни членки, признавам това. Но то е необходимо, ако искаме да постигнем резултатите, които сме си поставили за Европа. В страните членки няма друга възможност за вземане на е, решение след е, така заетите позиции. Okay, I'll continue. Good. I think, but it's no problem. Okay. Continue, President. Start just a little up in my speech. I lyset af medlemslandenes holdninger var ingen anden beslutning нямаше друга възможност да се вземе е, различно решение в съвет. Европейският съюз е за това гражданите да извличат ползи от него. И ако искаме да няма вътрешни граници, което е една от големите цели на нашата история, ние трябва да защитим това достижение – за да може Европейския съюз да остане без вътрешни граници. Но същевременно трябва да се спазват и всички други задължения, които имаме по Шенген. И от много години сме настоявали за засилване на механизмата, механизмат за оценка на Шенген, за да се справим с съответните предизвикателства – Необходимо е да има конкретен механизъм за реакция в спешни ситуации, които застрашават сътрудничеството по Шенген. Именно това породи необходимостта от пакета за управление по Шенген, който бе подаден миналата година от страна на комисията – Страните членки обсъждаха в съвета те, това законодателно предложение. И сега съветът излезе с обединено мнение миналата седмица да подкрепи това предложение. Едно, един от компонентите е и изменението на правното, смяната на правното основание за механизма за оценка. От член 77 е а, правното основание да стане член 70. В решението се съдържат някои елементи, свързани с политически споразумения за съдържанието на механизмата на оценка за Шенген. Те се базират на член 77 е латинско. И второ, искам да подчертая, че ние искахме да чуем и мнението на парламента, в връзка с член 19.7 латинско хаш, така че да можем да дадем възможност съвета да упражни своите правомощия в възможно най-голяма степен, преди да се приеме окончателният текст. Още едно решение бе взето е, то ще бъде предмет на неофициален е, триалог за границите и е, много се радвам, че ми давате възможност да ви обясна защо сменяме правното основание от член 77 на член 70. Нека да кажа, че ако търсим едно засилване на механизма за оценка на Шенген – това може да се постигне единствено с смяна на правното основание. В противен случай няма да можем да постигнем тази цел, няма да може съвета да постигне споразумение по текст, който да бъде прият по силата на член 77. Обеден съм, че като избрани представители на гражданите – ние трябва да застанем зад отговорностите си, за да можем да търсим и съответните резултати. В съветът съществуваше само една възможност да се постигне този резултат и не бива да я пропускаме. Също искам да обърна внимание, че съветът е единодушен по е, решението да се смени правното основание. И в такъв смисъл, ако мога да подчертая също, ние следвахме и много ясните е, указания на правната служба на съвета по отношение на законодателното предложение. Освен това, съвета заяви ясно, че ще е, вземе предвид всички аспекти на становището на Европейският парламент, когато продължи с работата си по законодателното предложение. Така че а, е, ние взимаме в момента едно правно решение, свързано чисто с е, конкретното съдържание на текста, не с политически съображения и би било много погрешно да се превърне тази тематика в е, тема за борба между съвета и парламента. Това ще е много непродуктивно, защото в края на кращата ние всички искаме сътрудничеството ни по Шенген да продължава. Съветът е готов да продължим с диалога по целия пакет от законодателни предложения за Шенген, не само с, по текста за границите, но и като цяло механизма за оценка на Шенген. Като се има предвид предизвикателствата пред Европейския съюз в момента, ние следва да си сътрудничим, за да формулираме решения – защото единствено посредством сътрудничество ще можем да постигнем тези решения, които очакват от нас гражданите. Ние смятаме, че тясното ни сътрудничество с парламента е много важно. И от първия момент на председателството поддържаме тесни контакти с парламента, с господин Коелио, докладчикът на парламента и други депутати. Също така дадохме възможност парламента да упражни своето влияние. Бяхме в много добър диалог с вас, докладчикът на 31 май в дебат в Комисията по граждански свободи очерта и призна позициите на съвета, които сега вече са и официални позиции. Затова ви призовавам да направим и следващата стъпка в прав... правилната посока. Нашето сътрудничество бе плодотворно благодарение на докладчикът господин Коелю и на други депутати. Компромисното предложение би следвало да съдържа също и разпоредби за вътрешните граници, да подкрепи възможността на комисията да прави оценки в спешни ситуации и да се позовава на тези оценки като внесе и достатъчно прозрачност в своите доклади, е, регулярни доклади. Няма нищо странно, че в момента се поставят е, теми, които имат огромно значение и за парламента. Предложението за граничния е, кодекс по Шенген – ще се приема по обикновената законодателна процедура, където парламентът също има своята роля. Казвам това, защото е, предложението за включване отново на текста по границите е, е тема, която се радва на много голям интерес в парламента. И за това искахме да решим този политически толкова деликатен въпрос и текста за границите да влезе в граничния кодекс. Така че парламента да остане със законодател и по тези толкова важни теми. Предложението за механизма за оценка бе е, сменено. В един момент е, имаше предложение граничните проверки да влязат отново в текста за механизма за, защит, за оценка, но ние бяхме против, защото Нямаше и критики от страна на парламента. Затова ето в момента Европейския съюз няма вътрешни граници. Това е плод на усилия, на многогодишни усилия. И ние трябва да погледнем въпроса и в по-широките му измерения. С предложения компромис ние предлагаме един модел, който ще доведе и до задълбочаване на Европа. В дебата се очерта колко важно е за съвета да си сътрудничи с парламента, да ангажира парламента във възможно най-голяма степен в дебата. Очаквам с нетърпение да чуя вашите мнения днес и нямайте съмнения, съвета ще ги отчете. Председателството работи в тясно сътрудничество с парламента. Настоящото предложение е от изключителна важност за бъдещето на Европа и Нашите граждани очакват от нас да постигнем успех. Председателят. Благодаря, господин председател на съвета. Следва кръг от изказвания от името на политическите групи. Думата има председателят на НП, господин Дол. Благодаря. Ще се опитам да остана хладнокръвен и е, не, че не мога да избухна, но в края на краищата отново ни провокирате, господин министр, но аз ще се въздържа, ще запазя хладнокръвие. Когато с единодушие против мнението на Европейската комисия се реши да се промени правното основание за механизма за оценка на Шенген, министрите на, работи, на вътрешните работи са взели решение, което е абсолютно неприемливо за НП. Благодаря, че имахте смелост до края да не отстъпите пред съвета, госпожо. госпожа Малстрем, ние имаме нужда от вас, защото дебата ще бъде много тежък. Господин министр, питам ви, защо не върнахте и тогава визовия режим? Тогава щяхте да щетите много повече потребителите и гражданите. И като предлагате тази инициатива, вие всъщност скъсвате всички връзки на доверие с парламента, защото по този начин нарушавате много опасно основния принцип, а именно общностния метод. Аз защитавам този метод и този принцип всъщност гарантира големите страни членки да не налагат волята си върху марки, малките и освен това осигурява европейските интереси да надделяват над националните. А вие именно разбивате този принцип. Парламента заедно с комисията са гаранти на този принцип и в момента нямаме намерение да се отказваме от него. Искам да поискам от госпожа Торнинг Шмидт, председателя на съвета, да застане пред нас и да обясни позицията си. Тя ми обясни, че тя знае, че е, има тази опасност. Датското председателство не си спази ангажиментите и сега трябва да обясни защо защо отрича възможността депутатите да вземат е, решение в процедура за съвместно вземане на решение по толкова важен Въпрос. Е, датското председателство не е спазило е, интересите на 500 милиона европейци. Знаете много добре, от, е, на 30 юни ние ще започнем вече да бъдем да работим по председателството на Кипър. Но това, което вие направихте, е абсолютно да сринете общностния метод. И ние не можем да се примирим с това. В момента има економическа криза. Тя засяга всички ни и на ръководителите и на национално, на европейско ниво. Ние трябва да бъдем солидарни. И вие разрушихте тази солидарност, разрушихте уважението към ръководещите Европа. Освен това, ние трябва с единодушно да се противопоставим на всички опити да е, ни, да ни възпрепятстват от излизането от кризата. Вашето решение нарушава основни принципи на споделения суверенитет, на общностното управление, дори на свободата ни е, групата е НП в парламента настоява парламента да се откаже от тази своя позиция, защото това е единствения начин да, спас... да спечелите отново доверието на парламента. Благодаря. Председателят от името на социалистите и демократите, председателят на групата господин Свобода. Благодаря, господин председател. Господин министър, някои казаха, че днес ще ви е трудно, тъй като вашата страна се управлява от социал-демократи. Всичко, което казахте днес, среща отпор от наша страна. Вчера на заседанието на политическата ни група всички ясно заявиха, че категорично сме против вашата позиция. Групата на социалистите и демократите смята, че поемате по погрешния път, който е и опасен. Нищо ли не научихте от опита на предишното правителство? Правителство, което се доминираше от десни популисти. Трябва да сте си извлекли съответните полуки, а именно, че подобни дяснопопулистки действия не са правилните. Твърди се, че към Европа има огромен емигрантски поток от Тунис – бе взето решение от Саркози да се затворят границите. Но къде са тези милиони бежанци, на които трябва да реагираме? В Либия бе извършена военна намеса. Милиони бежанци преминаха границата от Либия към Тунис. Но защото толкова много либийци се намират на територията на Тунис, трябва да затворим границите си ли? Така ли ще реагираме на арабската пролет? Не това са правилните действия, господин министр. Никакъв случай. Да, има проблем на границата между Турция и Гърция. Но повод ли е за нас това да затворим границите си? Нямаме ли други начини за справяне с проблема? Няма ли някой да се изправи и да каже, трябва да проявим солидарност, трябва да осигурим такава охрана на границите, че да предотвратим нелегалното преминаване? Според мен е скандално, че датското председателство се плъзва по тази плоскост. Това е абсолютно неприемливо. Днес се явявате тук пред нас, заявявате, че трябва да сме ви благодарни, защото сте предотвратили и по-лош обрат. Това ли искате от нас? Да ви благодарим за това, че възнамерявате повторно да се въведе контрол на границите. Благодаря на комисията, благодаря на госпожа комисаря за това, че винаги са отстоявали правото на свободно движение. Това право е било отстоявано в не един дебат. Знаете, че решението за затваряне на границите ще срещне отпор от страна на парламента. Затова му отнехте и правото на участие в механизма за оценка на Шенген. Когато подобни изявления се правят от министър като вас, то е ясно на къде вървят нещата. Да, някои министри на вътрешните работи в положение на предизборна кампания, например, искат да имат по-голяма възможност да вземат решения за границите. Но парламентът категорично се обявява против това. Нашата група ще се възползва от всички правни и политически възможности, за да се противопостави на тази позиция, която дава възможност за десния популизъм в Европа. Много съжалявам, че именно датското председателство предприема такива действия. Председателят от името на либералите, господин Верховщад. Um, господин председателю, след два дни, в четвъртък, ще отбележим 27-я рожден ден на Шенген. Много ви благодаря за прекрасния подарък, господин министр. So uh, that... Срамота е, че днес тече такъв дебат. Срам Срам, господин министр, когато излизате с този текст няколко минути преди да започне на дебат. И то на датски. имаме датски членове. И тук пише споразумението е добро за Европа и то е резултат от задълбочен диалог с Европейската комисия и Европейския парламент. Тук това пише. Преди няколко минути тази сутрин сте излезли с това изявление. Господин министър, ние не сме в средновековието. В средновековието е имало такъв диалог между краля и парламента. Но днес живеем в 21 век и нещата не се основават на диалог, а на процедура за съвместно вземане на решение. So Нямаме нужда от вашия диалог. Имаме нужда да признаете правомощията на Европейския парламент и, скъпи колега, не става спор за правомощията дори на парламента. Става въпрос за един опит от съвета да ренационализира Шенген. С две действия. Първо, променя правното основание, така щото Европейския парламент излиза отвъд и извън процеса на вземане на решение. И второто, още по-важно, съвсем ясно заявява, че прилагането на новото законодателство се делегира на съвета, а не на Европейската комисия. Така че това не е нападение срещу Европейския парламент, а срещу Европейската комисия, срещу общностия метод, срещу факта, че Шенген е неразривна част от европейските политики. Още един по голем скандал. Обединеното кралство, което не е част от Шенген, което е избрало да не участва, ще бъде третирано по-добре от Европейския парламент. По 70 член те ще продължат да присъстват по време на преговорите. Без, разбира се, да имат право на вод, но така ли иначе ще присъстват. Европейския парламент няма да присъства. Скъпи колеги, трябва да предприемем конкретни действия днес. Първо, трябва да заведем дело в съда. Secondly, на второ място, защо трябва да плащаме за всичко това? Ако искат да ренационализират, да ренационализират тогава всичко и да платят те шенгенското законодателство, а не Европейския съюз да го плаща. И на трето място, защо да продължаваме да работим по правосъди и вътрешни работи с вас? Защо да работим по Дъблин 2 за обежището? Имахме един доклад по въпроса. Друг доклад, който е свързан с визите триалози ще се провеждат през едните дни по двата доклада, които споменах. Защо да продължим и с трети доклад за повторното въвеждане на граничен контрол? Или пък и също защо да продължаваме да работим с датското председателство? Защо да не го прекратим? Защо не прекратим всички преговори и разговори по правосъдие и вътрешни работи, докато не дойде новото председателство? Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Председателят от името на Зелените госпожа Ребека Хармс. Госпожи и господа, уважаеми господин председател на съвета, най-лошото според мен е, че оставам с впечатлението, че датското председателство действа против здравия разум. В рамките на всички разговори до тук останах с впечатлението, че датското правителство най-вече по дебата за Шенген иска да отрази прогресивната си позиция. Останах с впечатлението, че точно датските социал-демократи осъзнават, че не бива да се плъзгат по плоскостта на десния популизъм, че това може да доведе само до лоши последици. Всичко чуто до сега ме кара да наблегна още веднъж на следното. Според мен е възмутително, че датското председателство, с което моята политическа група до сега се е опитвала тясно да си сътрудничи, днес не гласува доверие на Европейския парламент. Не му гласува доверие по един въпрос, който е важен за всички граждани на Европейския съюз датското председателство не ни гласува необходимото доверие, то не смята, че ние можем да претеглим между принципа на свободата и принципа на сигурността полза на нашите граждани. Членове на парламента са бивши правителствени ръководители, бивши министри. Те всички много добре осъзнават, че трябва да се направи претегляне между тези два принципа. Защо смятат министрите на вътрешните работи в Европейския съюз, че не могат да ни поверят сигурността на европейските граждани? Това според мен е възмутително. Европейските граждани в момент на финансова економическа криза са особено несигурни и вие се възползвате от това използвате една тема, по която не бива да се застава на популистки позиции. Използвате за своите цели една от най-големите постижения на Европейския съюз, а именно принципа на свободно движение на хора. Ние ще се възползваме от възможността си да сезираме Европейския съд. Не мисля, че днес е един добър ден за датското председателство и за Европа. Напротив, това е най-тъжният ден за вашето председателство председателят от името на европейските консерватори госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председателю. И аз бях изненадана от решението на съвета да промени правното основание на Шенген. Още по-изненадана съм обаче от реакцията на колегите днес тук. Намираме се във времена, в които трябва да бъдем спокойни и да мислим трезво. Не трябва да реагираме по-детски, като почнем да хвърляме играчките си от количките си, защото нещо не ни харесва. Намираме се в много предизвикателни времена и имаме нужда от добри отношения между институциите. Първата стъпка би трябвало да видим какви са правните последствия след тези действия на съвета. Аз лично разбирам държавите членки, които единодушно са взели решение да се промени правното основание. Механизмът на оценка е свързан с механизмите за временен граничен контрол. Ние това го гласувахме с нощи в комисията Либе. И в двата случая имаше предложения на Европейската комисия да се създаде едно управление на Шенген, което да бъде позиционирано в Брюксел. И в двата случая държавите членки не са съгласни и имат много убедителни аргументи за това. Най-вероятно си спомняте, че в договора за Европейския съюз е записано, че националната сигурност си остава поверена в ръцете на всяка една държава членка. Според мен, управлението на границите на всяка една държава е пряко свързано с националната сигурност. Разбирам защо държавите членки не искат да се откажат от тази си компетентност. Така че, нека да действаме разумно, подредено, да не се поддаваме на емоции и без ненужни, ненужен пломб. Председателят, благодаря. Госпожо Макинтайр, въпрос към вас от колегата Гьобелс. Ще отговорите ли? Председателят, колега Гьобел, съжалявам, госпожа Макинтайр не желая да отговори на въпроса ви. Äh, от името на Обединената левица думата има госпожа Ернст. Благодаря, госпожи и господа. Отворените вътрешни граници в Европейския съюз са най-значимият символ, с който се свързва Европейският съюз по света. Този символ привлича хора от целия свят – Същевременно ни критизират за това, че Европейският съюз се изолира спрямо външния свят. Ето защо за нас бе особено важно да запазим действието на механизъм за действие при извънредни ситуации. Механизъм, на който съветът всячески се противопоставя това, което в момента предприема съветът, това, което отстоява той в момента е абсолютно неприемливо и възмутително. Върнете се към основните принципи на Съюза и преустановете тази своя антиевропейска политика. Политиката на съвета е антидемократична, тъй като ни понижава до статут на консултативен орган. Но ние не сме консултативен орган. Съгласно договора имаме право на участие в процедурата по съвместно вземане на решения. Освен това, становището, позицията на съвета са дълбоко антидемократични и антиевропейски, тъй като целят ренационализиране на компетенциите по Шенген. Нима искате да ни върнете обратно в 19 век. Какво целите с това решение? Какво послание целите да отправите към света и към Европа? Ставате единствено за смях. Позицията на съвета е популистка, отявлено популистка. Тя дава възможност именно на унези сили, които искат да разрушат Европейския съюз, да ни върнат обратно изцяло към националните компетенции. Призовавам съвета да преустанови тези свои действия и да застане отново на европейска позиция. Благодаря, казва председателят от името на независимите колегата Силстра. Благодаря. Страните членки са решили да поемат отново отговорността си за безопасност на гражданите на границите. Европейския парламент също обаче има своята роля. Благодаря, господин Верховщад. Той коментира, че своего рода ни се обявява война. Но парламента не прави нищо за прекратяване на притоците от емигранти, за прекратяване на организираната престъпност. Съветът в момента застава зад гражданите, а не зад парламента и то напълно разумно. Нормалната политика трябва да се прави от държавите в защита на гражданите – А Европейския парламент просто може и да го няма. Само разходваме пари. Благодаря. Комисар Малстрам. Преди година, дами и господа, постоянно се вълнувахме за Шанген. Говореше се, че ще има едностранчиви действия с неясно правно основание. Не беше ясно, ако има постоянни проблеми на границата, какво да се прави, при какви условия могат да бъдат върнати в граничните проверки. Европейския съвет попита комисията, може ли да въведе мерки за укрепване на Шенген, за да може да се справя Шенген с кризи, да има европейски механизъм за това. През септември миналата година Европейската комисия излезе с такова предложение. Излязохме с предложение за една оценка, която да се прави от Брюксел, за да може комисията, заедно с държави членки и техните експерти и агенции, да могат да откриват по-рано проблеми по нашите граници, за да може да се идентифицира какво може да се направи, за да може да бъдат активирани всички наши инструменти и да се излезе с план за действие, който ще бъде задължителен орган и който комисията ще наблюдава. Това ще замени настоящия механизъм за проверка по партньорски принцип. Правното основание беше член 77, защото само тогава имаме ясна, силна оценка, задължително въздействие и увеличаване на политическата легитимност, тъй като Европейския парламент ще бъде със законодател. Това не е само правно основание, то е свързано и с политически амбиции. Другото предложение беше за кодекса на Шенгенски граничен кодекс. Е, въвеждане на граници като последна мярка, тясно свързана с механизма за оценка. Когато всичко друго е било изпробвано, може да се наложи това да бъде задействано. Държавите членки управляват своите граници, но Шенген е общо европейско постижение, което много радва нашите граждани. Новите, граждани, е, новите граници, извинете, ще засегнат е, всичко. И гражданите, и работата, и придвижването, и растежа, и работните населените места. Затова не може да има едностранно решение за връщане на границите. Това трябва да бъде европейско решение. Европейската комисия е разочарована от решението на съвета, защото то не допълва с настоящите правила, създава се една система, където няма решение за прилагане, което да може да бъде последвано от всички държави членки. Също така не можем да се борим с популистски движения поради вътрешен натиск. Благодаря за подкрепата на Европейския парламент. Обедена съм, че не сме чули последното по този въпрос. Отбелязахме също така и гласуването вчера в комисията Либе. Европейската комисия ще работи по тази тема с вас. Надяваме се да ни помагате, за да имаме по-силен Шенген, който да бъде в полза на нашите граждани, да защитаваме сигурността, но и свободата на движението, на бизнеса, на гражданите на работните места, за да имаме ясни, прозрачни европейски правила за оценка и вземане на решение. Благодаря. Председателят. Думата има господин председателят на съвета, господин министър Бьоцко. Благодаря, господин председател. Благодаря за оживените разисквания. Благодаря ви също за това, че взехте отношение по дискусията на ниво съвет за механизма за оценка на Шенген. Внимателно изслушах казаното от вас. Трябва да кажа, че всички въпроси във връзка с повторното въвеждане на граничен контрол са обект на обикновената законодателна процедура. С други думи, грешите, като твърдите, че парламентът не разполага с никакви правомощия. Неоснователни са и твърденията на някой от вас, които представят целия процес като жесточена битка между парламента и съвета. Промяната на правното основание бе постигната вследствие от редица компромиси по същество, които бяха постигнати в съвета. Разискванията по същество в съвета ясно показаха, че не е възможно да се сформира необходимото мнозинство за член 77 като правно основание. Без съмнение съветът изцяло отчита, че и парламентът, и съветът имат пълно право да гарантират доброто функциониране на системата за оценка на Шенген. Отчитам ангажираност, за която ви благодаря. Вашата ангажираност за по-нататъчното развитие на партньорството по Шенген. Партньорството между съвета и парламента бе много важен фактор неговото консолидиране, в това число и благодарение на вашите усилия, допринесе за напредъка по цялостния процес. В продължение на много години господин Коейо бе отъждествяван с ангажираността на парламента. Надявам се, че в близко бъдеще ще продължаваме да се възползваме от господин Коейо и неговата активна работа. Уверен съм, че ще можем да разчитаме на него. Но как да гарантираме разработването на една по-добра рамка за сътрудничеството по Шенген и създаването на възможности за по-добър контрол Съветът излезе с предложение, основаващо се на споразумението, постигнато в четвъртък. Установихме и постоянен диалог с парламента. Бяха проведени много разисквания по пакета за управление на Шенген, които според мен доведоха до положителен резултат – Съветът се погрижи за това основните искания на парламента да бъдат отразени в окончателния компромис. Смятам, че до голяма степен съумяхме да отразим вашите искания, така че в окончателния компромис всички елементи във връзка с управлението на Шенген да са удовлетворяващи както за парламента, така и за съвета. Парламентът ще играе своята обичайна роля на съзаконодател по отношение на контрола на вътрешните граници, както подчертах в уводните си думи, парламентът иска да установи тесен диалог по целия пакет, не само във връзка с повторното въвеждане на граничен контрол, но и във връзка с механизма за оценка. Миналата седмица в съвета бе проведена дискусия, която ясно показа, че съветът до голяма степен възнамерява да отчете предложенията и желанията на парламента, че максимално се стреми към това. Нека ви уверя, че съветът особено държи на установяването на тясно сътрудничество и диалог с парламента единствено ако съветът и парламентът обединят усилията си, ще постигнем онези резултати, които обществеността очаква от нас. С радост очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Нека още веднъж ви уверя, че възнамерявам да установя тясно сътрудничество и конструктивен диалог с парламента. Знам, че такава е позицията и на следващото председателство. Очаквам парламентът да излезе с официално предложение. Изслушах коментарите ви днес. Ще ги предам на съвета. Благодаря ви още веднъж за предоставената ми възможност да се обърна към вас днес и да участвам в днешните разисквания. Председателят, благодаря. Господин министър, мисля, че само едната страна с радост очаква продължаване на разискванията. Съгласно член 51 от правилника за дейността ни, унези оратори, към които пряко са се обърнали колеги да могат да вземат отношение. Това въжи за колегата Коею. Давам му думата, съгласно нашия правилник. Senhor Presidente, senhores deputados, a presidência dinamarquesa começou bem, com uma abordagem pragmática do. Датското председателство започна много успешно но поради непреклонността на съвета заключенията вече са много трагични. Ние изпращаме много лош сигнал. В края на кращата вече е в сила Лисабонският договор и съвета не бива непрекъснато да търси да засилва правомощията си по вътрешните граници. Призовавам да се направи реална оценка на законодателството на Шенген, да се формулират проблемите, да се търсят решения в интерес на гражданите. Обвинявам съвета, че се опитва да запази една система, която, както изтъкна и госпожа комисарът, има за цел само да поддържа национални интереси, но по този начин увеличава проблемите. Страните членки искат да се върнат към отдавна излезлия от е, актуалност е, национален подход. Много, много опасен прецедент създавате в никакъв случай не трябва да се реационализира проектът Шенген. Der, Ratsvorsitzende hat gebeten, darauf nochmal antworten zu dürfen. Bitte, Herr Putzkow. Представителят на съвета има думата за отговор. Господин Бяцко. Sie müssen funktionieren. Ja, tak for det, kære formand. Jeg vil bare øh, benytte... Благодаря, господин председателю. След като взе думата господин Коелю, аз искам да му благодаря. Искам да му благодаря за тясното сътрудничество. Наистина работихме заедно по това предложение. Председателството се вслуша във вашите думи. Всичко, което казахте сега, ще бъде предадено на съвета. Надявам се, това да бъде използвано за основа за конструктивен диалог, за да можем да постигнем това, което всички искаме. А това е диалог и укрепване на сътрудничеството в Шенген. Благодаря.